Uh, good morning, everybody. Shall we get started? Добро утро на всички. Можем ли да започнем? И ще ви помоля да преустановите разговорите. Благодаря ви. Има нещо, което пропуснахме да разгледаме. Точка 21. Посещение на делегацията в Кипър. Разполагате с информация в папките. Делегацията бе малобройна, трима души, аз самия, Петър Щастни и господин Касилидис. Според мен, този вид посещения са значими. Дават ни възможност не само да обменяме мнения с правителствата, но и с техните народни събрания, заинтересованите страни. В случая това бе Търговската камера, профсъюзите. Така ние на място виждаме какви са нагласите на хората към председателството. Кипър е малък и по-нов член на Европейския съюз, така че имахме възможност да проследим на място бодливата тел, която е опъната там, разделителната линия, вътре в град Никозия, столицата. Това потвърждава значението на подобни посещения, тяхната полезност. Аз лично затвърдих позицията си за това, че трябва да не слагаме край на подобни посещения. Някой може да попита какво печелим от подобни посещения. Някой иска ли да направи коментар? Не. И така, Да се займем с дневния ред за днес. 22 точка. Изменение на регламент за защита срещу дъмпинга. Това е второ изменение на регламента. Имаме и решение на съда. Тук не става дума за спор по линия на Световната търговска организация. Става дума за решение на нашия съд. Европейския съд през февруари постанови, че методите за извадки, за положението на търговския пазар не съответстват на основния регламент против дъмпинга. Комисията също така смята, че трябва да се въведе съответната разпоредба в европейското право, която изрично да уреди анкетните процедури и начините, по които може да се подходи към производителите и попаднали извън извадката. когато се вземат решения за пазарното положение. Това е регламента. Аз съм самия съм докладчик. Моето предложение е, цели да се приема една опростена процедура и да, се, да бъде прието предложението на комисията, без да се внасят изменения Нашите координатори подкрепят това виждане. И ако вие нямате възражения, ще гласуваме днес, за да сме в съответствие с процедурата. Пол Мърфи Обединената левица има думата. Един въпрос към комисията. Разбирам, че има нужда от е, извадки и разбирам тежкото административно бреме, което би последвало, ако не се позволи този вид извадка. Но имам предвид, член 2.7, точка С. Изключително строга е тази разпоредба. Е, премахват се сроковете, тримесечните срокове. Нямаме подмяна с 4 или месеца или друг срок – така че това е изключително санкциониращо за производителите, които не са от е, страни с пазарна економика. Може ли да има по-разширена времева рамка, вместо тя да бъде заличена изцяло? Някой друг има ли коментар или въпрос? Комисията присъства и затова ще ги изслушаме. Фабрицио Даприле. Да Имате думата. Моля да внесете яснота по въпроса. Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. Може би трябва направо да премина към току-що зададения въпрос за тримесечния срок за приключване на оценката. Да, комисията наистина предлага да се отмени крайния срок за този вид решение. Защо? Двояки са причините. Първо, Скорошното решение на Европейския съд посочва, че не спазването на този срок е основание за обявяване на нищожни решенията за антидъмпинговите задължения. И опитът на комисията, що се отнася до разследване за пазарната економика, показва, че въпросът е изключително сложен, много време е мък и не може да твърдите, че въобще няма някакъв срок, тъй като комисията ще направи едно условно решение – в хода на разследването и всички констатации, които са свързани с оценката за стоиността, третирането на пазарната економика, маржовете за дъмпинг, нанесените вреди, всичко това ще бъде направено и всъщност заличаването на междинните срокове за а, разследването, означава, че такова решение ще бъде взето на най, а, в най-късния възможен срок, когато и другите констатации от разследването са на лице от проверката. Ние не смятаме, че това е строга санкция, защото така се предоставя повече време на институциите, за да могат те да излязат с обхватна констатация, обоснована констатация за работата на субектите, които извършват дейност в страни в преход, като по този начин ще се повиши качеството и задълбочеността на проверката. Именно за това сме направили това предложение. Иначе предложението е целево то е насочено а, към регламента против дъмпинга. Комисията ще продължава да борави с извадки а, за разследване а, относно наличието на методика за пазарни економики е в съзвучие с а, решенията на СЗО. И съвсем наскоро имаше уреден спор по тази линия, именно за антидъмпинговите а, наузи. Благодаря, господин председателю. Някой друг желая ли думата по темата? Не, няма такъв. И сега минаваме към 23-24 точка. Ще ги обсъдим съвместно. И в двете случаи имаме един и същи а, докладчик. Става дума за споразумението за асоцииране между ЕСЕ, държавите членки от една страна и от друга страна имаме Централна Америка. Един от докладите се явява междинен и той е съвместно с АФЕТ. А, другият е насочен към препоръка спрямо това съставно споразумение. И за това ще дам думата раз, разполагате всъщност с проектостановищата. И само ще добавя, че вчера съвета Не, всъщност беше онзи ден решение за сключване на споразумението. Следователно Европейския парламент е сезиран официално по това споразумение. Най-вероятно това ще бъде обявено по време на пленарното заседание през месец септември. Имаме съответно и процедура за внасене на регламент с предпазни клаузи. В този случай става дума за стабилизационен механизъм за банани. Това не е обичайното търговско споразумение. В Латинска и Централна Америка темата се явява за важна. И ще дам думата на за тези два проекто доклада. Точка 23 24. Пабло Залба има думата. Благодаря. Господин председателю, позволете да започна с благодарности към секретарията за свършената работа по тази доклад. Бих искал да благодаря на докладчиците в Шанка за цялата работа, която свършиха и за да може доклада да постигне напредък. Комисията по търговия е изключително дейна в процеса за достигане на споразумение с Централна Америка на 29 юни беше подписано в Тенесеглапа. Съветът прие решение във вторник по споразумението, което вече е изпратено на парламента. Официалното обявяване е, ще стане най-вероятно по време на пленарното заседание през септември месец, когато парламента ще излезе със становище. Ще бъде представена позицията на Комисията по търговия член 50, а също така и становището по препоръката за одобряване на споразумението. Трябва да можем да гласуваме на 18 септември и препоръката за одобрението, заедно с поразумението след тристранните разговори, би трябвало да се гласува на 11 октомври. Няма никакво съмнение, че споразумението е с голяма полезност и за Централна Америка и за Европейския съюз. От една страна а, това се дължи на факта, че първото споразумение след влизането в сила на договора от Лисабон и може да бъде прецедент за подобни споразумения с други страни от района, може да се превърне в образцово споразумение за тази част на света. Надявам се, че ще бъде повод това да стане. То цели да насърчи политическото сътрудничество с Централна Америка и отправя един положителен сигнал към Панама. Което е. Що се отнася до търговската интеграция, споразумението е балансирано, полага основите след като ние тръгнахме по този път, още 94-та година с поразумението от Сан Хосе, цели се насърчаване на инвестициите, търговския обмен, диверсификацията на различните отрасли, също така и социалното сближаване предвижда една по-сигурна, равнопоставена правна рамка, осъществяване на обмен на стоки и услуги, докато в същото време се съблюдават всички международни споразумения. Чрез стълба за сътрудничество ние всъщност целим да поощрим Централна Америка да се справя с предизвикателствата, които се визират в това споразумение. Надявам се, че резултата ще бъде участие в международните структури ще да пренесе за благосъстоянието на народите в Централна Америка. Международните правила, що се отнася до пазара на труда, екологичните принципи, те също са отразени и разпоредбите на споразумението са в съответствие с правилата на СТАО. Има съответните разпоредби за географските означения, екологичните стандарти, правата върху интелектуалната собственост, сигурността. Споразумението обръща внимание и на междурегионалното сътрудничество, социалното сближаване, демократичните принципи, основополагащите права в защита на човека, върховенството на закона, им съответствие с а, принципите на сътрудничество Става дума за два региона, които имат изключително тесни културни, политически и исторически връзки, споделят едни и същи принципи и ценности и нашата цел е сътрудничеството да се засили, да се подпомогне търговията и обмена, да се повиши качеството на живота, да има устойчив растеж, заетости в двата района. И това споразумение изгражда мостове между е, е, страните от двете страни на Атлантика – и затова ние призоваваме за приемането на това споразумение и се надяваме, че Европейската комисия ще положи всички усилия, след като споразумението бъде подписано, да бъде спазвано. Благодаря ти, Павло. И сега започваме разискванията. Като, разбира се, ще изслушаме и докладчиците в сянка. Thank you very much, Mr. President. Uh, Mr. Много благодаря, господин председател господин докладчик. Най-напред бих искал да ви благодаря за отличната работа в екип по тези по този доклад и следващия доклад, който ще обсъждаме, които са взаимно свързани. Благодаря и секретарията за отличната работа. Защото със сигурност нямаше да постигнем толкова добри резултати без тяхната подкрепа. Напълно съм съгласен с казаното от докладчика. Бих искал само да се спра на няколко елемента. Аз лично не бях много съгласен с начинът, по който групата по външни работи оказваше влияние върху този документ. Според мен не беше уместно но от правна гледна точка да оставим Комисията по външни работи да има основно влияние по това становище. Мисля, че ние трябваше да, нашата комисия трябваше да е водеща. И мисля, че за бъдеще трябва да се замислим за начина по който прилагаме на практика законодателните разпоредби, а не да оставяме дадена парламентарна комисия да оказва своето влияние. Това наистина е много важно. Също така трябва да разрешим и някои правни въпроси. Мисля, че всъщност вече ги разрешихме. Мисля, че наистина се справихме доста добре. А сега по съдържанието. Този вид търговски споразумения не са само с търговско естество, те оковащат и много други области и според мен Европейския парламент е поел по много добра насока, съчетавайки търговски измерения с нетърговски измерения и в частност с въпросите свързани с правата на човека, околната среда, както и с въпросите с, свързани с трудовото право. Действително мисля, че чрез това споразумение имаме възможност да подпомогнем на хора извън Европейския съюз, чрез нашата, нашето търговско влияние. И мисля, че точно това постигнахме с това търговско споразумение. Това, което исках да добавя към отличното представяне на докладчика, Предполагам, че за напред ще продължим да работим също толкова добре. Благодаря ви. Председателят, е, напълно сте прав е, относно компетентността. Вярно и е, ние трябваше да сме компетентната комисия, но решенията бяха взети от имащите право да взимат решения. Разбира се, ние имаме ние сме в правото си да не сме съгласни и да смятаме това решение за погрешно. И така продължаваме с Ауде Мария Десарнес. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря най-напред, разбира се, на колегата докладчик. Неговият доклад наистина е отличен. Искам само да направя още един ком- коментар. Първият ми коментар беше за компетентността на комисиите, но той вече беше направен. А второ искам да кажа, че това споразумение наистина е отлично за Европейския съюз, за предприятията в областта на услугите, в областта на финансовите услуги. Отварят се огромни перспективи. Но според мен не бива да забравяме, че прилагането на практика на това споразумение трябва да бъде не само в интерес на Европейския съюз, но и, дори бих казал преди всичко, в интерес на устойчивото развитие на развитието на държавите в Централна Америка и в частност в интерес на опазването на правата на човека и устойчивото развитие. Едно подобно споразумение не е просто способ за увеличаване на търговския обмен – на подобно споразумение трябва да се стреми към намаляване на бедността, подобряване качеството на живот и в крайна сметка да засили гражданското общество в тези държави, да подобри условията на труд и да засегне много важният въпрос за устойчивото развитие, в частност при добива на сувени. Важен въпрос е и достъпа до вода, който не бива да бъде поставен под въпрос. Сигурна съм, че колегата ще вземе предвид всички тези аспекти, но пак повтарям, много е важно това споразумение да бъде симетрично, да има облаги и за Европейския съюз, и за държавите от Централна Америка, и в частност на, за населението на тези държави. Председателят Зелените, думата има Франциска Келер. Благодаря ви. Напълно съм Съгласна с казаното току-що относно човешките права и устойчивото развитие и за ролята на Европейския съюз в това споразумение. И затова аз лично имам някои съмнения дали това споразумение действително ще облагодетелства и двете страни. Първо, това споразумение беше подписано на третата годишнина от преврата в Хондурас. Това със сигурност е, има някакво символично значение, но може би не е точно това, което искахме да има. Не знам дали комисията е споменала изобщо преврата и дали изобщо има какво да каже по този въпрос. По отношение на устойчивото развитие, в споразумението няма достатъчно изисквания, свързани с изпирането на пари. И бих искал комисията да ни обясни как разпоредбите в това споразумение отговарят на европейските, европейския регламент за вътрешният пазар Следващият въпрос е свързан с Панама, като една от основните данъчни обежища в света, както сигурно всички сте наясно. Неведнъж беше критикувана от Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Там също така често се укриват средства, идващи от търговията с наркотици от Мексико и други държави, по данни на Съединените щати. Така че пак се обръщам към комисията с въпрос как взимате предвид този факт, въпрос относно споразуменията за сътрудничество и партньорство. То беше изключено през 2003 година. Но, доколкото знам, това споразумение така и не влезе в сила. Правилно ли съм осведомена? И ако то все още не е в сила, какво смятате да направите? Смятате ли да изчакате с споразумението за асоцииране а, и да чакате всъщност първо да влезе в сила споразумението сътрудничество и партньорство по съображение от събо... за последователност? И накрая главата за устойчивото развитие в споразумението не е достатъчно силна. Механизмите за наблюдение вероятно няма да бъдат приложени на практика и според мен това е една от основните слабости на споразумението. Според мен споразумението за асоцииране няма да, да допринесе много за опазването на правата на човека и за устойчивото развитие, така че се питам какви са облагите от това споразумение за нашите партньорски страни. Благодаря ви. Председателят, благодаря. За обеднената левица Хелмут Шолц не е тук. Пол Мърфи. Имате думата. Съвсем накратко, струва ми се, че това споразумение е е, типично, типичен пример за споразуменията, които Европейската комисия смята да сключи по целия свят. Те със сигурност е, са в интерес на големите корпорации в Европа за сметка на населението в държавите, с които сключваме споразуменията и е, жителите на Европейския съюз. Конкретно, комисията с радост заяви след сключването в, в споразумението, че има равенство между в обмен между Европейския съюз и Централния Америка. Не би обаче да забравяме дребните фермери в региона на Централна Америка и се питаме какво смята да направи Европейския съюз, за да намали вредното влияние на това споразумение върху тези дребни фермери и семейния бизнес – Въпросът е също така как точно ще функционира съвместното или общото парламентарно събрание в рамките на това споразумение. Председателят някой друг иска ли думата? Изглежда не. Добре, тогава ще изслушаме комисията. Сред нас са двама представители на комисията. Единият е Матиас Юргенсен, а другият е Джон Кларк. Кой ще започне? Да започнем с Генерална дирекция търговия. Матиас Яркенсен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за направените коментари. Ще се опитам да бъда кратък. Първо, напълно сме съгласни, че това е едно амбициозно споразумение, което трябва да бъде приветствано от Европейския съюз то ще облагодетелства и двата региона и това стана ясно във всички оценки на, за въздействието. Имаше изготвено независимо, независима оценка на въздействие за Европейската комисия беше направена такава и от Европейския парламент. Споразумението ще допринесе значително за регионалната интеграция в политическа и в, е, и в политическо и в економическо измерение. Според нас разпоредбите в областта на устойчивото развитие са много добри. Като цяло, мисля, че в рамките на този процес станахме свидетели на много силен политически ангажимент от страна на държавите от Централна Америка и то беше улеснено от е, изслушванията по споразумението, организирано от е, вашата комисия. И също така, чрез подписването на споразумението на 29 июни в Централна Америка и шесте президента на държавите Централна Америка присъстваха на това подписване, както и министрите на външните работи и министрите отговарящи за търговията в е, съответните държави. Присъстваха и комисар, комисарите Декурт и представители на службата за външна дейност на Европейския съюз. Искаме да направим, ние смятаме да направим възможно най-бързо с процеса на валидиране на, на споразумението, както тук в Европейския съюз, така и в Централна Америка, за да можем да приложим на практика това споразумение, което беше договорено който беше договорен в продължение на две години. А сега по конкретните коментари, направени от членовете на комисията, първият беше дали главата посветена на устойчивото развитие е достатъчно а, добра. Ние смятаме, че това е така. Има правно обвързващи ангажименти за спазване на трудовото право и прилагане на устойчиви практики на риболов, например. Предвиден е механизъм за наблюдение. Също така има и специфична процедура, която трябва да гарантира, че държавите спазват и прилагат на практика своите ангажименти. Предвидена е и важна роля за гражданското общество, и Европейския съюз поема ангажимент да подпомага укрепването на гражданското общество в Централна Америка. Беше зададен и беше подигнат и въпроса за Панама и Коста Рика и дали това споразумение споразумение обръща достатъчно внимание на факта, че Панама и Коста Рика представляват данъчни убежища. Естествено, това не беше въпрос Това беше въпрос, който ние повдигнахме по време на преговорите. Успяхме да включим в споразумението два члена – които са свързани с доброто управление в данъчната област. Първото е в частта за политически диалог и второто е в частта за сътрудничество. Също така отбелязахме факта, че през последните години Панама и Коста Рика сключиха споразумение за предоставяне информация с а, а, страните членки на ОИСВ. Също така Отбелязваме факта, че двете държави работят за промяна на законодателството си, за да се за да проведат в съвместимост с международните изисквания и да бъдат извадени от черния списък на ОИСР. Това са факти, които трябва да вземете предвид. По отношение на изпирането на пари, и въпроса е какво ще бъде въздействието на това споразумение относно спирането на, на пари. Важно е да се отбележи, че споразумението оставя възможност и на двете страни, Европейския съюз и Централна Америка, да запазят своите потенциални изисквания и да приеме съответното законодателство с цел борба срещу изпирането на пари Споразумението предвижда либерализация в областта на финансовия сектор и финансовите услуги, но, пак казвам, по никакъв начин не възпрепятства страните, подписали споразумението, да взимат мерки за борба срещу изпирането на пари. Господин председател, ще продължим съвместната си работа с вас по този важен въпрос и с радост ще чуем становището ви. Well, very briefly, just to... On bananas, isn't it? To, it's on... По бананите, вероятно, ще говорите. Да, по сълското стопанство. Един въпрос, дали а, действително ще могат от това споразумение да се възползват а, малките сълски стопани по пазарните стопанства в а, нашите партньорски региони. Дали ще има такъв достъп за европейския пазар по а, области от типа на а, плодове, банани, захар и други. Ако разгледаме а, този а, регион, ще видим, че не са само а, големи предприятия, а, обширни латифундии, а има и малки селски стопани и аз просто искам да попитам дали всички ще могат да се възползват. Ние смятаме, че трябва и малките селски стопани, малките ферми да могат да се възползват от а, ползите, които предоставят това споразумение. Благодаря много, казва председателят. Сега ще дадем думата на докладчика. Нека обаче кажа нещо по въпроса повдигнат от Боб Мърфи. Това беше важно. Парламентарната комисия, която се задава с това споразумение. Смятам, че трябва да е ясно гледащето ми по този въпрос. Тази парламентарна комисия има за цел да наблюдава споразумението и при положение, че това споразумение има и търговски и стълб за политиката. Смятам, че там е мястото на нашата комисия. Смятам, че трябва да сме изключително твърди и а, да сме наясно, когато а, дойде момента да се борим за ролята на нашата комисия. Благодаря на Пао Мърфи за това, че повдигна този въпрос. Това трябва да е ясно от самото начало. Благодаря на господин Лайфит за, за сътрудничеството. Беше голямо усилие и беше удоволствие да си сътрудничим. Благодаря за защитата на позицията, за засилената роля на АФЕТ. По коментара обаче за доклада съм съгласен, че търговските и търговски въпроси трябва да са свързани. Напълно съм съгласен с вас, но винаги трябва това да се получава по един градивен начин. А сега към следващия оратор. Много благодаря за вашите коментари. Действително, напълно съм съгласен с казаното от вас за това, че това търговско споразумение е нещо чудесно за Европейския съюз. Както вече казах, абсолютно съм съгласен. Също така смятам, че за сега нашето предизвикателство е да насърчаваме и да провокираме по- повече социално развитие в Централна Америка. Също така съм съгласен, че това споразумение ще ни помогне за по-голямо разнообразие в економическите измерения на взаимоотношенията ни регионалното сближаване в рамките на този регион да подпомогнем и да има съответност в социално отношение и околната среда. Сега към казаното госпожа Келър, напълно ценя направените от вас коментари. А, мисля, че това споразумение със сигурност ще помогне да не се случва това, което се случи преди години в Хондурас. Не смятам, че това ще се повтори. Смятам, че това споразумение ще ни помогне да подкрепим демократическата структура в региона. Показаното от господин Мърфи. Не съм съгласен с вас, че няма да има положителни следствия за Централна Америка. Напротив, точно по този начин ще имаме способи в Централна Америка за правителствата, да може те да разпространяват устойчивото развитие в тяхната економика. И ако ние можем да ги подпомогнем, то трябва те да се възползват от тези възможности. Нямам съмнение, че това ще е от полза за централноамериканската инфор... економика като цяло. А сега към казаното от комисията. Парламентарния елемент във всичко това. Съгласен съм с казан председателя. Всички членове на нашата комисия трябва да подкрепят ролята, основополагащата роля на нашата комисия в решенията по този въпрос. И с това искам да благодаря на всички за приноса и се радвам, че съвсем бързо ще влезне в сила това споразумение. Крайен срок за измененията, каза председателят по междиния доклад. 19 на обяд този месец по проекто установището 20 септември на обяд. Нека ви напомня, че вчера Бяхме информирани и от съвета и от комисията, че са съгласни да се махнат разпоредбите за осъществяване и прилагане в а, решението на съвета и така ще се отрази по този начин изменението и на това споразумение за Централна Америка. Нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред, а именно електронно гласуване. Така че ще изчакаме 5 минути. Кратка почивка. cocktail. President, shall we start? Okay, voting time, folks. И така, време за гласуване. Well, before we engage in vote... Преди да започнем с гласуването, нека да ви съобщя, че имаме нови членове на нашата комисия. Приветстваме при нас госпожа Нора Бера. Welcome. Добре дошла. Тя е на място на господин Рамац. И господин Хенри Уебер, който е на мястото на Кадера Риф той не е тук, но ще му го кажа и като го видя. Тази комисия има нужда от хора, които са със сериозен ангажимент, така че заповядайте сред нас. Гласуване. Първата точка за гласуване е 25 прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от споразумението за асоцииране между ЕСА и Централна Америка. Имаме 65 изменения.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3. За, против, всъщност отново първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването.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 и се отхвърля, казва председателя, но всъщност не ми е толкова добро зрението, как казва той. Приема се. Изменение 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри. Изменение 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се, мисля. Нека проверим. Изменение 13 агри. Начало. Uh, е The vote is closed. And... Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 21. За. Против въздържали се. Приема се. 22. За. Против въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4. За. Против въздържали се. Приема се. Изменение 23 и Агри 14 за. Против въздържали се приема се. Изменение компромисно 5 за. Против въздържали се приема се. 43 за. Против въздържали се приема се. Агри 15 отпада в този случай. 45 гласуваме за, извинете, 25 за, против, въздържали се, приема се. Агри 16. отпада. Агри, изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 20 6 за, против, въздържали се, приема се. Агри 18 и изменение 27 на докладчика за, против въздържали се, приема се. Изменение 28 и Агри 19 Приема се. Агри 2 за, против, въздържали се. Нека проверим. Агри 2. Начало на гласуването. is open, against. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. Къде бяхме стигнали? Изменение 1. За. Против въздържали се. Приема се. Изменение 2. Разделено гласуване. Първа част. Изменение 2. Първа част за. Против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Check amendments. Uh, second part of amendment Проверяваме втора част на второ изменение, начало на гласуването. Начало. Край. Приема се. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Агри 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Агри 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване Начало на гласуването. По предложението на комисията с приятите изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с съответните гласове. А, сега проекто резолюцията, начало на гласуването, край на гласуването. Същия резултат, резултат 25 за, а, един против, двама въздържали се. Поздравления за докладчика. Item 20. Uh, Точка 26. прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Докладчик Бернт Ланге и имаме 34 изменения от докладчика и 15 от други членове. И 20 изменения от Агри, което прави 70 изменения общо. Да започваме работа. Изменение номер 10. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, отново а, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека проверим. Втора част на изменение 3. Компромисно изражение. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. 14, моля. Успокойте се. Изменение 14 за, въздържали се. Против, въздържали се. 14 проверяваме. Начало на гласуването. Изменение 14 и край на гласуването. Приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Агри 12 за, против, въздържали се, приема се. Проверка, изменение 15. На... Извинете, изменение 12. Агри 12. Агри 12, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Какво? 16? Моля ви. Настоявате ли? Имате право, така че нека проверим изменение 16. 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Amendment, amendment 17. Изменение 17 за против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 17 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, Приема се. Агри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 20 и Агри 14 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против въздържали се, приема се. Изменение 23 и Агри 18 за, против въздържали се, приема се. Агри 20 за, против въздържали се, приема се. А сега към преамбюла Агри 2 за, против въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Не. първо изменение е Агри 3 за против въздържали се приема се. Следващото изменение е за против въздържали се приема се. Агри 4 за против въздържали се Отхвърля се. Агри 4 да проверим начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Първа част за. Против въздържали се приема се. Втора част за. Против въздържали се приема се. Агри 6 Втора част на изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение Агри 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6, две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Агри Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. 8. За, против, въздържали се, приема се. Агри 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Агри 9 за, Агри 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Агри 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая изменени 24 за, против, въздържали се. Проверяваме. Начало на гласуването. Изменение 24. And the vote is close. Край на гласуването. Отхвърля се действително окончателно гласуване. Гласуване по предложението на комисията с приятите изменения начало. Край. Приема се с 26 за, 1 против, 3 въздържали се. И гласуваме по проекто резолюцията. Начало, край и резултатът е същия. 26 за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления на докладчика. За докладчика. Um, yes. We have to vote on this. No, no, no, no, no vote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 Well, regarding the, the two files that have voted on, regard... Няколко думи за споразумението за асоцииране с Латинска Америка. Нямаше искане за ранни преговори на този етап, така че влиза в пленарна зала. Докладчикът посочва, че не би искал да се влиза в преговори с съвета по това досие. Съгласен съм. Това е обичайно. И сега 27 точка. Изменения на регламента за въвеждане режим на общността за контрол на износ, трансфер, брокерска дейност и транзит на изделия и технологии с двойна употреба Кристофър Фелнер е докладчикът. Имаме 5 изменения от докладчика, 17 от други депутати. Започваме гласуване. Изменение четвърто. За. Против. Не. Пада. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се 3, за, против, въздържали се, приема се 5, за, против, въздържали се, приема се изменение 5 беше това, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. И отхвърлено е изменението. Изменение номер 9. Девето за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлено е. И сега първи блок за против въздържали се отхвърлено е. Електронна проверка първи блок. Първи блок. Край на гласуването. Отхвърлено е. Минаваме на втори блок. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване на втори блок правим. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Преамбюли. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на предложението на комисията с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 14 за 5 има против, 10 има въздържали се. Преминаваме към резолюцията, начало на гласуването. Край на гласуването. 15 за, 4 против, 10 въздържали се. Приема се. Поздравявам докладчика Кристофър Фелнер. I have a request for the floor for a declaration. Думата бе поискана. Господин председателю, имаме доклад за Русия. Тие, които не знаят, искам да ви кажа, че вчера в думата бе гласувано и са гласували за с минимално мнозинство за присъединяване към СТО. И тази комисия е изключително радостна. Но, казва председателя, да отидем в Русия нека ви кажа, че докладчикът предлага да започнат неофициални преговори с съвета по първо четене. Докладът ще бъде основа на мандата за преговарящия екип, който ще се състои от председателя, докладчика и докладчиците в сянка. Сега гласуваме, както знаете, аз съм против споразумение по първо четене и ще гласувам против. Разбира се, вие можете да гласувате по съвест. Започваме да гласуваме. Кой подкрепя предложението на докладчика? Начало на гласуването. Не, не говорим за Русия. Това е докладът на Кристофър Фелнер, по който току-що гласувахме. Това е предложение за процедура за първо четене и споразумение по първо четене. Господин председателю, струва ми се, че не бива да забравяме, че всички изменения в този доклад бяха гласувани с минимално мнозинство и ние се въздържахме при окончателното гласуване, но ако гласуваме против, при окончателното гласуване доклада ще падне. Затова нека да влезем в пленарна, да видим какъв ще е изхода. Няма смисъл да го правим предварително. Нека ви кажа сега защо по принцип съм против споразумение по първо четене, особено когато гласуването е минало едва-едва има право всеки да има своето мнение. Не бива да започваме а, е, споразумение по първо четени, защото така застрашаваме правата на политическите групи да имат собствено становище и дискусии и да имат съответния мандат от пленарната зала, а не от тази комисия. Винаги съм защитавал тази позиция, твърдо стоя на нея и смятам, че тя е правилна. Когато пленарната зала ни възложи мандат, то мандата ще е много по-силен и парламентарните групи няма да имат е, поводи да се оплакват, че тяхните мнения не са били изслушани. Затова ви умолявам да не подкрепете това искане от докладчика и да се придържаме към принципната си позиция и насоченост. Кристофър Фелмер има думата. Искам нещичко да поясня. Докладчикът не се е изказвал по темата. Докладчикът не е отправил такова искане за сега. Смятам, че би било разумно. Ако имаме споразумение по първото четене, няма да навлизаме в задълбочени обсъждане на детайлите. От друга страна, Предвид факта, че две от измененията отпаднаха при вземането на решение и при гласуването, би било хубаво да седнем и да видим какъв точно е резултата. Според мен щеше да има мнозинство, дори и вие да гласувате против. Но да, ясно е, че нямаме съвършено ясен мандат за започване на преговори. И е, това би било една доста колеблива позиция. Е, бихме могли да ускорим нещата в пленарна зала и там ще трябва да гласуваме. Няма това положение на нещата. Значи предложението е оттеглено. Едно мъдро решение, Кристофър Фелнер. Благодаря. И сега минаваме към точка 28. Вече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 За, против. О, да, пак. Извинете ме, разсеях се. Изменение 11. Правим електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърляме изменението. Компромисно изменение 4 за. Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за. Против, въздържали се. Приема се. Изменение 16 за. Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение са 19 не, 7 Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за против въздържали се приема се. Изменение 3 за против въздържали се приема се. Сега гласуваме проекто становището с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравяваме докладчика. Сега имаме изменение. Това е 29-та точка. Изменение на регламент на съвета за защита срещу дъмпинговия внос от страни, които не са член, членки на ЕСЕ. Тази сутрин решихме че ще се придържаме към опростената процедура. Нямаме изменения. Гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 27 за, 2 въздържали се. И сега Преминаваме към Пакистан. Вчера решихме да приключим с тази сесия за гласуване. Подкрепата на компромисното споразумение между нашия парламент и съвета. Информацията беше разпространена. Това е гласуване онблок и така. Гласуваме Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 20 за, 10 има въздържали се, никой не е гласувал против. Аз няма да поздравявам докладчик. Thank you very much. This is... Благодаря. Приключихме с а, гласуването за днес. ask you uh, to settle down Колеги, моля онези, които ще напускат залата да побързат, онези, които водят лични разговори да ги прекратят и онези, които имат желание да останат, са призовани да се захванат с работа. Точка 21 преговорите на Европейския съюз с Япония. Това е Sorry. Um, sorry, uh, there is the, still the ме извините, казва председателя. Остава точка 30, всъщност. Споразумението между ЕСА и Република Молдова за закрилата на географските означения на земеделската продукция и храни. Храни. Проекто предложение, международно споразумение, процедура по съгласуване. Вече сме обсъждали темата. Никакво съмнение няма, че трябва да подкрепим това споразумение. Целта му е укрепване на защитата на географските означения на, европейските, на Европейския съюз Молдова. Докладчик съм аз. не ми е никак трудно да предложа на тази комисия да подкрепи споразумението. Желая ли някой думата за коментари? Нека изслушаме комисията. Кой ще я представлява? Джон Кларк има думата. Всъщност, не, исках да взимам думата, само ще кажа, че господин председателю, комисията подкрепя вашите заключения и оценка и се надяваме, че комисията ще подкрепи това споразумение тази сутрин. Да, крайният срок за измененията е 20 юли по обед. Сега, 31-а точка, търговски преговори между ЕСА и Япония. Е, Постъпило е искане от японската телеграфна агенция да заснемат на видео нашите дискусии на тази тема. Не виждам причина да се възпротивим. Имате ли възражения? Удовлетворена е молбата. As you know, Parliament asked the... знаете, парламентът поиска миналия юни чрез съвета да не се дава разрешение за преговори с Япония преди парламента да уточни мандата. И така въпросът се върна в нашата комисия. Комисията прави преглед на проекто предложението за започване на преговори за, свободно, за споразумение за свободно търговия с Япония. Имаме докладчик за Япония, който отговаря и за това досе. Това е господин Казак и сега ще му дам думата. Метин. Thank you. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Вече бе споменато, парламентът през юни прие резолюция а, и поиска от съвета да не бъде възложен мандат за преговори с Япония, докато парламента не излезе с втора резолюция. И съветът вече проведе задълбочени разговори в а, основната среща, доколкото разбирам колегите на комисарите, ще приема проекто преговорната директива на 18 юли, след което ще премина към съвета за някъде през есента за проекто становище за преговорите – в, в вашето досе всъщност има две основни постановки, които предлагам. Смятам, че трябва да започнем преговорите с Япония възоснова на резултатите от поручвателната мисия. И не бива да бъдем наивни. Тези преговори трябва да бъдат водени на базата на предпазливост и различни предпазни клаузи. Всъщност от една година действа споразумението с Южна Корея. Преговорите с Централна Америка, Колумбия продължават, но нека бъдем честни пред себе си. Тези споразумения а, са стойностни, но те трябва да подпомагат нашата клатаща се економика и поради това трябва да бъдем много настоятелни. Що се отнася до усилията ни спрямо рецесията в Европа и усилията ни да я преодолеем – и да има растеж, основаващ се на търговията. С други, други думи трябва да се възползваме от възможностите за растеж. Има двама партньори, САЩ и Япония, които се отличават европейските стопански структури извлякоха огромни печалби. Това е най-голямата национална економика економика и преди два дни бе посочено, че потреблението в Япония е два пъти по-голямо, отколкото в Китай, така че потенциалът за Европейския съюз е огромен и нека не забравяме, че колкото повече изчакваме, толкова по-вероятно е японското участие в трансатла... сътрудничеството в Пасифика ще се а, увеличава. Не бива да бъдем наивни. Зная, че има определени притеснения в автомобилната промишленост. Именно за това ние трябва да заемем твърда позиция по време на преговорите си, да настояваме за много строги мерки, за да извлечем ползи от сътрудничеството си в бъдеще. Има някои условности, които искам да посоча в този доклад за дължителна клауза, например, за преразглеждане на споразумението и ако не бъде постигнат напредък по отношение на поръчките, то тогава трябва да преустановим временно преговорите. На второ място трябва да има откритост в Япония, не само е, декларативна такава. Що се отнася до задълженията по отношение на възлагането на поръчките, трябва да се отиде доста далеч. Трябва да има задълничителни механизми за защита европейските тарифи трябва да бъдат премахнете само когато има определени постижения по отношение на японските компании. Трябва да има предпазни клаузи, предвидени в споразумението. Нужно е едно добро споразумение, за да защитим своите географски означения и трябва да бъде направена втора оценка за въздействието след приключването на преговорите. Предвид тези искания, допълнителните отстъпки, преди да бъде постигнат напред напредък по преговорите, е, следва да се основават на реализъм. Япония вече направи някои отстъпки пред Европейския съюз, като например по отношение на биологичните продукти е, и също така предлагане на английски язик на различните разпоредби за възлагането на поръчки. Около 30 пътни карти вече бяха договорени в областта на поръчките. Въпросът е какво можем да поискаме преди да започнем преговорите. Е, страхувам се, че тези е, клаузи за предварителни плащания са просто начин за печелене на време. Затова искам да задам въпрос от какво трябва да се плашим. И а, достатъчно опит сме натрупали в а, тази комисия с АСИАН, Меркосур. А, за да сме наясно, че когато започнат търговски е, преговори, е, те не бива да приключват на всяка цена. Както казвам в проекто резолюцията, ако Япония не докаже, че има достатъчно големи амбиции, то комисията трябва да преустанови преговорите и такава е позицията и на комисаря, доколкото знам от разговорите с него. Така че на този етап, позволете господин председател и уважаеми колеги, да кажа, че Европейския съюз се нуждае от това споразумение за свободна търговина, то трябва да е качествено. И моята резолюция предоставя една добра рамка да постигнем тази цел. Благодаря. Uh, uh Много благодаря, Медин. Само за протокола. Знаете много добре, че преди два дни имаше изказване от господин Окада, заместник мице-председател на Япония, който обяви, че японските власти са взели решение относно политика, относно план за политически реформи, като предвижда и редица мерки, свързани с интересите на Европейския съюз. Има и списък на мерките взети в това отношение. Нека сега чуем мнението на останалите политически групи. Започваме с НП и Даниел Каспари. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Казак за отлично свършената от него работа но трябва да кажа, че по същество аз все още имам проблеми с това споразумение за свободна търговия, тъй като съм убеден, че резултатите от предварителното проучване бяха задоволителни, но не са достатъчно амбициозни. Това споразумение за свободна търговия е логично следствие след сключването на подобно споразумение с Южна Корея. Стана ясно обаче, че това води до изкривяване на търговския поток и комисията не веднъж е трябва да отговаря на такива въпроси. Пак се обръщаме към нея с въпроса какво ще направим и с Тайван, който се намира в същия регион и който произвежда много сходни продукти в много отношения. Знаете, че има споразумение, изключено вече с Южна Корея. Ако започнем преговори и с Япония, много осложняваме, така да се каже, живота на Тайван. Трябва да се дадем и въпроса за равнопоставеността на държавите в този регион. Трябва изобщо да се замислим какво правим ние и кои са губащите в региона от споразумението, което Европейския съюз сключва. И а, бих искал да чуя мнението на Европейската комисия по това време. А, трябва да работим и за възможните за достъп на предприятия от, на държавите от регион до нашия пазар и достъпа на нашите предприятия до пазарите в, тази, в този регион. Аз имам и други притеснения, свързани с е, Япония. Ако погледнете в ситуацията в Южна Корея, дори преди да започнем преговорите, имаше много ясни послания, че в е, Южна Корея настроенията се променяха и че делът на... и че се увеличаваше делът на некорейските стоки, които се потребяват в Южна Корея. В Япония обаче няма признаци за подобно развитие и аз имам сериозни притеснения за това дали японците действително ще са склонни да отворят пазарите си. Затова призовавам комисията да направя и това, което от много време не само обещава. Ако няма напредък, просто да изостави тези преговори. Смятам, че преди да започнем преговори с Япония, трябва да имаме най-малко един много ясен график. Знаем, че в момента се водят споразумения. Споразуменията с Колумбия с Перу ще бъдат завършени скоро, както и тази с Централна Америка. Но има толкова много други преговори, по които няма сериозен напредък през последните години. Преговори, които се проточват с години и смятам, че не е нито в наш интерес, нито в интерес на Япония преговорите по това споразумение свободна търговия да се поточват с години и в крайна сметка да не доведат до нищо. Затова бих искал комисията много ясно да ни заяви какъв е графика за преговорите и а, какви ще са финансовите ресурси на разположение за тези преговори. Пак повтарям, ако а, това ще са поредните търговски преговори, които няма да доведат до нищо, това не е в интерес на никого. А, мисля, че действително трябва да изискваме реципрочни мерки и от японска страна. Не може само ние да отстъпваме, трябва и те да покажат готовността, не само за извършване на реформи, но и реал, да покажат реални промени на пазара. В противен случай аз имам сериозни проблеми с това споразумение. Благодаря думата има Бернт Лангер от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. И най-напред също бих искала да благодаря на господин Казак за предложението за резолюция. Мисля, че наистина то съдържа много важни елементи. От моя гледна точка няма никакви съмнения, че Япония е търговски партньор, с който имаме много голям годишен търговски обмен – това е също така търговски обмен, който търговски партньор, извинете, който работи с, с ценности сходни на нашите тук в Европейския съюз. Ето защо смятам, че е напълно уместно да засилим партньорството ни с, с Япония, както по политически, така и по економически причини. Едновременно с това, както спомена и господин Казак, има редица нетарифни бариери, и достъпа до пазарите в Япония се възпрепятства от тези бариери. И мисля, че преди да може да сключим някакво конкретно споразумение, трябва да настояваме за премахването на тези нетарифни бариери. А те са от много различни видове. И ми се струва, че тяхното премахване ще изисква доста време. Но пак казвам, аз също смятам, че трябва да имаме много ясен график, ако искаме да постигнем резултатите, към които се стремим. Ще ви дам а, примери от автомобилния сектор. Почти всички наши търговски партньори са сключили търговски споразумения в рамките на ООН, така че няма проблеми с взаимното признаване на моторни превозни средства и в частност на резервни части за МПС. Но Япония, както знаете, е подписала много малка част от тези правила и според мен трябва просто да заявим, че Япония трябва да подпише споразумението за взаимно признаване – на техническите стандарти в автомобилния сектор и в частност по отношение на, резерв... на частите за автомобили. Това според мен ще доведе до премахване на една много важна нетарифна бариера, особено а, за доставчиците на резервни части в, в Япония. Подига с още един въпрос в автомобилния сектор. Вчера комисията потвърди, че до 2020 година равнището на максималният прак за емисии в въглероден диоксид ще бъде от 29 грама и също така ще има определена процедура за контрол. Но както знаете, в Япония не са приети подобни мерки. Там споразумението се прилага само до цикъл на производство. И ми се струва, че в този случай я, спокойно може да заявим още веднъж и да изискаме от японците да признаят това европейско законодателство. Европейс... Тъй като това законодателство се прилага към европейските доставчици, които оперират в Япония. На трето място В момента се намираме в една ситуация, в която европейските производители не могат да създават, да създават свои заводи на японска територия поради редица пречки и за премахването им трябва да се ангажират както правителствените власти, така и местните власти в Япония. Недопустимо е на теория да се отварят пазарите, а на практика това да се възпрепятства чрез забрани за установяване на бензиностанции или на заводи на място, например. Така че това са редица бариери, които трябва да бъдат премахнати. Ние трябва да изпратим едно много ясно послание към японските власти, че трябва да осигурят реален достъп до пазара. Ето защо аз подкрепям подхода, с който да кажем, много ясно. Имаме ясна идея какво искаме да постигнем като економическо и политическо споразумение и имаме нужда от ясен график, особено по отношение на премахване на нетарифните бариери. Трябва да гарантираме, че това премахване ще се случи действителност. Благодаря ви. Благодаря. Това беше групата на социалистите и демократите. Янс Йоргесен. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко ще си изказва от името на ЕКВ. Разбирам част от резервите, които бяха изказани от някои от колегите от името на техните политически групи. Въпреки това обаче смятам, че е в наш интерес да започнем преговори по-скоро, и смятам също така, че по време на тези преговори всички проблеми могат да бъдат разгледани и съответно разрешени. Ние като парламент винаги можем да спрем процеса след една година, например, за да направим оценка на напредъка. Ако няма признаци за напредък от японска страна, ние като парламент винаги можем да блокираме споразумението, когато то ни бъде, когато то бъде поставено пред нас. За сега обаче не виждам достатъчно причини изобщо да не започваме преговори. Смятам също така, че трябва да сме наясно, че е в общ интерес да се сключи това споразумение. Япония има и други възможности, други интереси и не бива да стигаме до ситуация, в а, която да се поставим сами в ъгъла и да нямаме поле за действие. Съгласен съм с по-голямата част от казаното от докладчика. И моето усещане и становището на цялата им политическа група е, че не бива да проявяваме повече колебание и че трябва да започнем истински преговори. Всички проблеми и въпроси могат да бъдат разрешени в процеса на преговорите. Благодаря ви. Благодаря от името на зелените госпожа Андерс Дотер. Благодаря, господин председател. Групата на зелените ние приветстваме започването на преговори с Япония. Но някои от точките в проекто резолюцията ни притесняват, като например това, че споразумението трябва да бъде правно обвързващо във всички търговски отношения, но всяко едно международно споразумение по принцип е правно обвързващо, така че това се подразпира от само себе си. Това въжи и за разправите относно устойчивото развитие и разрешаването на споровете. И това ме води до второто притеснение на нашата група – обвър... правно обвързващ а, механизъм за отрешаване на споровете в едно търговско споразумение означава, че се пред... предоставя съдебна власт на орган, който е извън националната система. Това означава, че решението взето от този а, с... механизъм за разрешаване на споровете ще бъде задълж... с задължителен характер, за подписалите споразумението страни, а подобен орган за арбитраж по принцип трудно може да има власт над държави. Обикновено това се използва в бизнес отношенията. Затова се питам, защо просто да не използваме механизмите, които вече съществуват в рамките на СТО. Според мен това би, би било напълно достатъчно. Също така е много важно да се направи второ економическо, той е економическа оценка на въздействието в съответният подходящ момент преди окончателното подписване на споразумението. Така че ще се радваме, ако се изготви такава втора оценка на въздействието. Благодаря ви. Не виждам друг да иска думата. Нека сега да чуем комисията Антонио Баренти. Thank you very much for this opportunity to, to reply. Благодаря много, господин председател. Благодаря за предоставената ни възможност да отговорим на направеното представяне, както и на коментарите от депутатите от различните политически групи. Като цяло, разбира се, приветстваме резолюцията и нейното съдържание. Наясно сме с важността на тези преговори с Япония и Япония ще се отличи, ще изпъкне като важност, като в сравнение с всички други преговори, които се провеждат комисията и другите партньори. Трудно ми е а, да дам обаче отговори преди да видим окончателния резултат на преговорите, но ако разгледаме цифрите, данните, които имаме на този етап, особено като резултат от оценка на въздействието, която ще бъде публикувана следващата седмица, след приемането на а, проекта за указание за преговори от страна на Европейската комисия, тогава а, ще видите, че близо 1% от а, БВП могат да са ползите. Така че това е един от най-добрите инструменти, с които разполагаме за подкрепа на заетостта и растежа в Европа. Разбира се, едва ли някой не би се съгласил с комисията или с направените коментари, че това ще бъдат трудни преговори. Няма да са лесни. Трябва да, да предвидим редица колани и скоби, така да се каже, допълнителни а, а, мисли. И в този смисъл казаното от депутатите на Европейския парламент беше от полза. Нека коментирам някои от а, направените бележки. Стриктно в паралел а, ще вървят преговорите за елиминиране на тарифите и нетарифните бариери. С други думи, Европа няма да намали своята защита, ако и Япония не намали на свой ред защитата си в това отношение и това ще върви в паралел. Така че няма да има намаление на защитата за някои сектори в Европа, ако няма равни условия, които да се създадат по същото време в Япония. Ние, разбира се, сме готови, комисията е готова да преустанови преговорите, ако няма резултати от, една, от страна на Япония и сме сложили срок. Една година след началото на преговорите. Така че много а, близко ще следим. А, това, разбира се, в взаимодействие с всички институции. Ангажиментът, който е поела Япония в хода на първоначалното усилие за проучване на обхвата. И ако това не се спази като ангажимент, комисията ще предприеме необходимите мерки. Така че не пристъпваме към тези преговори с празни ръце, а, с редица както а, защитни, така и а, активни инструменти пристъпваме към тези преговори и целта, която искаме да постигнем накрая е амбициозна и ще доведе до ползи за а, Европа. И така, по-конкретните въпроси. Ясният график за елиминирането на нетарифните бариери. Това ще е част от преговорите. Трудно е да се определи графика преди началото на преговорите. Усилието за определене на обхвата, което беше едно от най-амбициозните осъществявани от комисията до момента, ни даде една основа и възможност с хода на преговорите да постигнем и да приемем един такъв ясен график. И както вече казах, всичко това ще бъде паралелно с и е, премахването на самите тарифи ще обсъдим и фискални ам, възможности, инициативи, а, което е ново, но беше споменато от първоначалното усилие. А, нещо друго ще има улесняване на системите за решение за някои от областите на Япония Япония. Има обаче един съвсем, една съвсем легитимна загриженост от страна на Япония, което би могло да е разбираемо и от Европа, да не се пристъпи отвъд международните споразумения за традиционните правомощия на местните власти. Знаете, че имаме такива изисквания в Европа и разбира се, че никой не би се зарадвал, ако ние посегнем на тях в едно такова международно споразумение. показаното за разрешаването на спорове и арбитражи и възможността то да бъде прехвърлено в СТО. Това техническа гледна точка би било изключително сложно, дори невъзможно, защото тук става въпрос за друг вид споразумение. Но ми се струва, че идеята за включване на максимална степен на прозрачност за тези а, разрешаване на спорове и, и арбитражи е а, нещо, което комисията приема и ще обмисли. И нещо последно, което ще кажа, за съжаление няма как да отговоря на всичките въпроси, а, които бяха зададени, но по Тайван да обмислим факта и преосновявам, а, имаме много добри двустранни взаимоотношения с а, китайски Тайпей. Като резултат има много групи, които постигат цели и така имаме постижение в областта на свързение за двустранна търговия. Благодаря, казва председателят. А сега давам думата на докладчика. Благодаря на всички колеги докладчици в Сянка, колеги координатори и на комисията за коментарите и за а, оценките, които дадоха и очакванията от евентуалното започване на преговори за, свободна за сключване на споразумение за свободна търговия с Япония. Аз споделям а, голяма част от тези а, оценки и притеснения, но в едно а, все пак съм убеден, че наистина а, едно такова споразумение ще бъде изключително полезно, особено в този а, момент на глобална економическа и финансова криза, където а, все пак Европейският съюз като глобален политически и економически играч а, не би следвало и не би трябвало да си позволява лукса да пренебрегне а, страна като Япония, която е третата економическа сила и в която, а, верно е, въпреки всички трудности, с които се сблъскват а, някои, а, а, някои компании, а, все пак когато една европейска компания навлезе и ние, когато бяхме с делегацията от комисията Инта в Япония, успяхме да се уверим със собствените си очи как има много добри, успешни примери на европейски компании, които а, работят изключително а, успешно и, правят, и печелят много пари в Япония. Така че всички въпроси, които бяха повдигнати и за, най-вече за един ясен календар. Един ясен календар за премахване на пречките пред търговията, както тарифни, така и, и а, а, нетарифните ограничения, се налага с ясни а, а, ангажименти от страна на двете страни, най-вече от Япония. Естествено, за това и в резолюцията ние настояваме а, за а, специална клауза за преразглеждане, а, благодарение на което да се прави периодична оценка до каква степен двете страни изпълняват тези ангажименти във времето, в, по, пътните карти, които са приети за постигане на тези конкретни ангажименти. Но разбира се, разбирам и чувствителността за определени сектори, като автомобилостроенето и тук аз съм готов специално господин Ланге и господин Каспари да помислим за, за допълнителен параграф или поправка, който да, да наблегне върху този специфичен аспект, специално в областта на автомобил, на автомобилната индустрия, за, за да се даде допълнителна гаранция, че ангажментите, които са поети, ще бъдат изпълнени. Както знаем, преди два дни е, групата на Европейската народна партия организира специален семинар с бизнеса по това споразумение и е, доколкото им е известно, почти всички представители на европейския бизнес се изказаха в полза, в подкрепа на на това споразумение, с изключение на автомобилната индустрия по обясними причини. Но така или иначе, аз мятам и с това ще приключа, уважаеми колеги, че сега е моментът Европейският съюз да даде шанс, да даде шанс за едно, едно всеобхватно амбициозно споразумение, което ще бъде от полза както за европейските граждани, така и за европейският бизнес. Разбира се, с всички а, с всички а, оговорки и с всички условия, които се налагат от това, това споразумение да бъде достатъчно а, амбициозно и гарантиращо а, правата и интересите на европейския бизнес. Благодаря още един път на всички. Thank you for this lively debate. Uh, deadline for amendments uh, 8. Благодаря за този дебат. 18 септември е крайен срок, 6 следобед за изменения. Нека сега ви попитам а, нещо, тъй като нямам възможност да остана до края на това заседание. Трябва да ме заместят като председател на а, заседанието, а, но имам две досиета, по които съм докладчик. За това ще ви помоля да ги изместим напред, за да мога да говоря по тях. нали нямате възражение? Благодаря ви. И така, сега преминаваме към точки 34 и 35. Те са свързани. По измененията за преработеното птиче месо между Европейския съюз, Бразилия, Тайланд и съответно изпълз... изпълнението на споразумението с Тайланд и Бразилия беше подписано споразумение за изменение на отстъпките. Преговорите по член 28 бяха извършени, за да могат да се заместят а, негативните въздействия върху а, индустрията за птиче месо за Европейския съюз. Външните износители се възползваха от липсата на защита, като включваха а, ефтини съдържания до 57% и така се спазваха ниската степен. И така комисията преговаря заедно с а, Тайланд и Бразилия, като се отчетоха необходимите интереси за тези тарифи. Европейския парламент трябва да одобри тези споразумения. И също така да приеме измененията на, на регламента. Не виждам защо да не приемем и двете досиета, защото те промените единствено регламента за изпълнение, тъй като те се отнасят до трудностите, които имаме в съществуващата ситуация. И така, те са, представляват един балансиран подход. От една страна е необходимо да одита, за да запълним тази липса и да а, предотвратим това избягване на тарифите при вноса на птиче месо. В същото време трябва партньорите на Европейския съюз да бъдат достатъчно компенсирани с съответните квоти и така нивото, увеличеното ниво на защита ще бъде компенсирано и ще спазим правилата на СТО. Това е първи обмен на мнения, но вече ви казах своето впечатление. А, искам да чуя и вашите гледища по този въпрос. И съм сигурен, че а, ще чуем интересни мнения. Е НП има думата. Благодаря, господин председател. Вие правилно отбелязахте и 34 и 35 са по една тема. Те а, действително са за а, изменение и подобряване на тези споразумения. Особено 304 има такъв, такова естество да се предотврати из, евентуалната злоупотреба на вносителите в Европейския съюз. И по този начин наистина се подобрява, осъвременява ситуацията. Необходимо е. Съгласно на Европейския парламент, 35 е за относно тарифната и статистическа номенклатура и общата митническа тарифа. От името на нашата група мога единствено да изразя нашата с, а, подкрепа и да се съглася с вашето заключение. По тази точка, нека чуем комисията. Господин Жан Кларк, имате думата. Мога да съм съвсем кратък, господин председател ние, разбира се, напълно подкрепяме вашите а, както каза колегата, това са два инструмента. Резултатите от преговорите с Бразилия и Тайланд по търговията с птиче месо и на второ място изпълнението, регламента за приложение за по-високата тарифна тарифно ниво. Както знаете, СТО позволява на членовете си да завишават своите тарифи в случай на такива обстоятелства, но когато правим подобно нещо, е необходимо по изискването на СТО да компенсираме държавите, на които това се отразява, за да се получи съответния баланс. Това е и фона происхода на тези преговори с Бразилия и Тайланд. Ние повишихме, предлагаме да повишим митническата тарифа за а, птичето месо. В същото време ние сме правно задължени от СТО да а, предоставим съответните отстъпки по а, тези държави, на които това се отразява най-много, а именно Бразилия и Тайланд. Точно за това става въпрос тук. Много технически доста нормален въпрос в, с оглед на това, което правим в рамките на СТО и изисква съгласието на парламента. Надяваме се да го получим. Благодаря ви. На 17-18 септември по време на заседанието ще Слушаме проект от доклада. Това е всичко преди лятната вакансия. Пожелавам ви приятна вакансия. Аз поне възнамерявам да се наслаждавам на вакансията. И позволете да дам, да помоля господин Берт Ланге да ме замести като председател до края на днешното заседание. От мен довиждане. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann führe ich die Sitzung. Уважаеми колеги, аз ще председателствам заседанието по точка 32 от дневния ред. Това е една точка посветена, посветена на търговията и финансирането на МСП, инвестициите – Господин Захарадил е докладчик, давам му дума. Господин председател, аз ще мина на родния си език. Моля да си сложите слушалките. Уважаеми колеги, Названието на този доклад само по себе си задава темата. Става дума за достъп на МСП-тата до кредитиране, когато те осъществяват дейност извън Европейския съюз. От самото начало бих искал да избегнем понятийни разискване, що е то МСП. Водили сме тези разговори, няма нужда да ги водим пак – МСП, доколкото ние разбираме термина в ЕСЕ, е организация, която не е част от наднационални корпорации или по-мощни предприятия. Няма служители над 150 и 50 милиона евро е годишния оборот. Не повече. Ето това са тълкованията и предприятията, които попадат в тази група, са разделени на подкатегории. Можем да говорим за микропредприятия, които са изключително малки предприятия с десетина или няколко служители. Но за целите на моят доклад тези обяснения са достатъчни. Според Европейската комисия в Европейския съюз на вътрешния пазар има 23 милиона подобни предприятия, които наемат 75% от всички служители и работници в частния сектор и 80% от новите работни места се осигуряват именно там – само 25% от тези предприятия обаче работят извън границите на собствената си страна или страната, където са регистрирани или където има е седалището. И само 13% развиват дейност извън единния пазар на Европейския съюз, т.е. на някой друг пазар по света. Това поставя въпроса. Защо е така? бихме ли могли да подобрим положението? Логично е да допуснем, че ако интернационализираме МСП по-мощно, то тогава европейската економика ще бъде подпомогната. В основни линии Отсъствието на европейските МСП-та извън Европейския съюз се дължи на два фактора. Липса на информация от една страна и на второ място липса на свободен капитал. Бих искал да не създаваме нови бюрократични структури, за да подпомогнем МСП-тата по тези две линии. В същото време обаче трябва да сме наясно, че това, с което разполагаме в момента, е недостатъчно. Трябва да положим усилия да съсредоточим информацията за МСП на едно място, да им предоставяме информация за европейските пазари, за да могат те да се ориентират в световен мащаб, да си намерят подходящия пазар и да осъществяват дейността си по-успешно. Трябва да им осигурим по-добър достъп до капиталови средства. Естествено, най-различни програми са на лице – поне частично посветени на тези проблеми. Имаме най-различни видове европейски финансови инструменти, рамковата програма за иновациите и конкурентоспособността. Имахме инициативите на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Разполагаме с цял един инструментариум в подкрепа на МСП има различни средства заделени в европейския бюджет за тази цел, но няма конкретен инструмент, който да подпомогне търговската дейност на МСП в международен план, т.е. на пазарите отвъд границите на Европейския съюз. Това е доста странно, по моя преценка. Търговската и инвестиционната политика – е в изключителните правомощия на Европейския съюз. Тук няма никакви спорове. И би било полезно, ако това бъде отражено в начините, по които се управлява тази политика в Европейския съюз. И предлагам на комисията да помисли дали не си струва да се създаде един целеви инструмент за подпомагане износа от страна на МСП. Тоест да бъде нещо като Европейски Ексим банк и така да се подпомагат различните схеми, да се подпомагат програми, които да са изградени по образец на други такива подобни програми в света, от които бихме могли да почерпим опит. Освен това, има цял един списък с евентуални е, услуги, които е, би могъл Европейския съюз да предостави. Можем да разширим този списък или пък да го ограничим в зависимост от мненията на политическите групи и на отделните депутати. Не бих искал тук да изчета а, дума по дума предложението, можете и сами да го направите. И за това сега ще спра с краткото описание. Само ще кажа, че тук говорим за това да помогнем на европейската економика по време на криза и не бива да забравяме, че МСП-тата съставляват важна част от европейската економика. Казах вече в самото начало, че дейността на МСП на европейски, извън европейския пазар е много ограничена и ние трябва да преодолеем тези пречки и да помогнем на малките и средни предприятия. С това приключвам с свободното слово. Благодаря за вниманието. Очаквам коментарите на колегите и ще подходя много открито към всякакви градивни предложения, за да постигнем приемлив за всички резултат, който ще ни даде възможност да гласуваме за този доклад и в тази комисия, и в пленарна зала. Благодаря за вниманието и господин председател, връщам ви думата. Благодаря ви много, господин докладчик. Докладчиците в сянка имат думата. Първо, Госпожа Замора. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Аз съм докладчик в Сянка и искам да направя няколко коментара по доклада. Според мен, трябва да помислим за ползите, които държавите членки могат да извлекат, ако подпомагат МСП. Също така, каквато и програма в подкрепа на МСП да бъде разработена в Европейския съюз, тя трябва да е допълваща към всичко, с което вече разполагаме. Според мен следва да положим усилия да няма дублиране с действащи програми и в същото време да осигурим добра а, съвместимост между различните програми и повече приемственост между политиките, съгласуваност и да има допълнителна изгода за Европейския съюз. Трябва да имаме глобално виждане и да подкрепяме водещите практики, които биха донесли най-голяма полза. Бе казано, че финансовата криза застрашава механизмите, действащи в всички предприятия. Много е трудно да се получи достъп до инвестиционни средства. За това, ако направи нещо на европейско равнище, то ще се умеем да излезем от тази криза и ще подобрим възможностите на МСП да увеличат стоиността на своите активи. Ще можем да помогнем на всички компании, конкретно на МСП, да имат което ще създаде работни места и повече конкурентоспособност на пазарите извън Европейския съюз има огромен потенциал, но в същото време нека не забравяме колко трудно е на МСП и на микропредприятията най-вече. Трябва да обърнем внимание на предимствата на единния пазар за тях и какви конкретни действия можем да предприемем. Искам да благодаря на докладчика и заявявам готовност да му помогнем. Благодаря. Нямаме докладчик сянка от групата на социалистите, така че аз ще взема думата. Налага се да помислим дали посланиците на Европейския съюз не биха могли да постигнат повече по търсенето на партньори на МСП в други страни, дали не биха могли да се сформират някакви контактни точки, а, чрез които МСП да преодолеят бюрократичните пречки, с които се сблъскват в държавите членки по този начин а, тези наши посланици биха могли да постигнат много по-голям ефект. Сега искам да дам думата на други депутати, членове на комисията. Господин Мърфи поиска думата. Няма микрофон. Обикновено най-напред всичко това се обсъжда чрез координаторите на политическите групи. Да. Е, тук говорим за доклад и първо искам да давам думата на докладчите в сянка. Не знаех, че вие сте докладче в сянка. Аз е, първо дадох е, думата на докладчите в сянка, след това пристъпих към предоставане на думата на другите членове на комисията. Не, не, не, аз въобще не исках това да кажа. Аз смятах, че първо координаторите се заемат с текста и след това в комисията, но вие сте председател, можете да постъпите както решите. Светът е нов и пълен с бурни събития. Не, тук искаме да бъдем коректни. Ние по правилата първо даваме думата на докладчиците, после на докладчиците в сянка. А що се отнася до вашата група, не ми е оказано, че вие сте били докладчик в сянка. Ако сте докладчец в сянка, а, можете да ме уведомите, ще дам думата след това на отделните политически групи. А тук имам заявени само двама докладчици в сянка, госпожа Замора и госпожа Балзани. Те получиха думата първи, ако желаят. След това давам думата за разисквания. Ако сте поискали думата, ще я получите. Вие първи поискахте думата на първия, който пожела да вземе участие в разискванията, бе господин Мърфи. Благодаря. Ще използвам предоставеното ми време, чакам с нетърпение. Да, Положението в много страни наистина е ужасяващо, що се отнася до МСП в Ирландия. През изминалата година а, всяко пето предприятие трябваше да закрие. А, това не е защото няма достатъчно интернационализация на МСП, просто те нямат достъп до кредитиране, за да пристъпят към интернационализация – а в същото време имаме срив в потреблението. В Ирландия спада е 15% и това е пряка последица от мерките за економии и съкръщение. Това са решенията на нашите ръководители. Те ще продължат в тази а, посока. Положението ще се влуши, кризата ще се задълбочи все повече. И втория фактор, съм съгласен, е, че няма достъп до кредитиране. Не само за интернационализация. Въобще и много от МСП-тата нямат достъп до никакви кредити, за да правят каквото и да било. И това е един вид тежка присъда срещу банковата система. Десетки милиарди евро а, трилиони евро преминават през банковата система и в същото време тя отказва да предоставя кредити на малките и средни предприятия, търсят максимални а, печалби чрез облигации или в а, страни, или просто а, връщат парите обратно в Европейската централна банка очевидно е нужно да има демократичен контрол върху и обществен контрол върху банковата системата. Най-общо казано, решението на кризата не е интернационализацията и навлизането в световната економика. Това може да повлияе безспорно, но трябва да се сложи край на политиката на строг контрол и съкръщение и обществен, общественото мнение да влияе повече. Въпросът е откъде ще получим ресурсите и на второ място, ако бъде създаден такъв механизъм, той трябва да е под условие, че няма да се възлага дейност на външни изпълнители извън Европа. И е, тази система или това средство трябва да води до разширяване на влизането на пазарите, но и увеличаване на производството. Това трябва да бъде всъщност поставеното условие. Благодаря ви. Господин председател, в групата на Зелените вчера вечерта се договорихме, че аз ще бъда докладчик в сянка по този доклад. Вече всички знаят за това и моля да ме извините, че не го обявихме по-рано. Най-общо казано, зелените смятат, че трябва да подхождаме много предпазливо по отношение на МСП интернационализацията на тяхната дейност. Интернационализацията е скъпа, трудно управляема, и поглъща много човешки ресурс, който може да бъде насочен другаде към производството. Много МСП влагат средства, за да интернационализират предприятията си, но се провалят или резултатите са минимални. Но Що се отнася до този доклад конкретно, две неща има, които са залегнали в мнението на Винклер и бихме искали докладчика да ги вземе предвид. Те са следните. Важно е да бъдат подпомагани МСП, които искат да излязат на международния пазар – Те трябва да имат е, обаче защита от нелоялна конкуренция в съответните партньорски страни. Трябва да имат достъп до защитни мерки от по-добро качество, за да имат е, достъп за защита, когато има нелоялна конкуренция от страна на търговските им партньори. Благодаря. Поздравявам, ако позволите, докладчик за представенето на този важен въпрос пред комисията. Във втория абзац се казва, че МСП осигурят 75% от работните места – и създават 80% от новите работни места през последните 5 години в Европейския съюз. МСП, те водят економиката. Те са двигателя. И през последните години е удивително, че левицата, и тук правя препратка не към господин Мърфи, а старата левица – винаги обръщат внимание на това да се подпомагат огромните корпорации. Тази сутрин си пуснах телевизията и видях, че Пежо губи 200 милиона евро на месец. И какво правят? 6500 работни места ги съкръщават. Във Франция има огромен натиск по някакъв начин да се измисли спасителен механизъм за Пежо. винаги една от основополагащите нагласи в центристските и десните партии е противопоставяме на национализацията на предприятията и най-вече на банките. Но господин Мърфи е прав в едно нещо. И даже днес съм съгласен с много повече от неговите изказвания, отколкото от друг път. Но финансовата криза доведе до присушаване на кредитирането, изчерпване на кредитите за малките и средни предприятия. И можем да се аргументираме и да кажем, че има кредитиране, което се подпомага от правителството. То всъщност се осигурява от правителството и може да е насочено към малките и средни предприятия. Имам обаче проблем с този доклад и той се състои в следното. Ако приемем, че си струва да се заемем с тази постановка, тя си струва, много трудно ще е от тази идея да преминем е, към извода, че това трябва да бъде вършено и на нивото на Европейския съюз от страна на комисията. В един от абзаците се казва за програма за конкурентоспособност. Малко наясно е преведено. Там се казва, че трябва да има 2,5 милиарда евро за тази програма. Бих искал комисията да обясни това заложено ли е в бюджета, е, на лице ли са тези средства какво е това? Какви са тези средства? Искам да бъде пояснено. Но има и нещо по-важно. Самата идея за подобна инициатива трябва да се осъществява на, комисия, на ниво комисия. Това е безсмислено. Това би било разхищение. Господин Сахрадил е от Чехия, която се развива много успешно економически. А тази идея пристига в Брюксел, привлича вниманието на някой служител в комисията, който е някъде на почивка, а малките и средни предприятия дори две седмици не са почивали за последните 10 години. Не, това е неприложимо, няма да сработи много по-добре подобна инициатива да се управлява на национално равнище. Тук се казва, а, преките чуждестранни инвестиции и търговията са в изключителните правомещия на Европейския съюз. Това проистича от Лисабонския договор и ние системно се аргументираме, че той не е легитимен от гледна точка на демократичните принципи, особено в Обединеното кралство. Либерал-демократите представете си, в Обединеното кралство обещаха референдум и след това загърбиха това предложение. Добре. Е, независимо от това какво си мислим, е, бих искал господин председателю да ви обърна вниманието на следното нещо. Е, по нов начин се дава думата тук – аз официално заявявам, че от сега нататък ще имаме докладчик в сянка по всеки доклад, който се внася. Не, аз не въвеждам нови правила, казва председателя. Имаме 10 минути за този доклад. И искам да помоля и докладчика и комисията да бъдат кратки тъй като имаме гости от МОД и е възпитано да обърнем внимание на тези, които са предприели нужното, за да дойдат тук. Нито съм докладчик в сянка. Затова ще дам думата на господин Лео Менидес. Благодаря ви, господин председател, за възможността да изкажа мнението на комисията по този въпрос. Въпросът наистина е много важен и много сложен. Съгласно сме с а, анализа, направен в рамките на разискванията тук, относно допълнителните ползи от увеличаване на интернационализацията на МСП в Европа. Не става въпрос само за увеличаване на економическия растеж, но също така и за увеличаване на възможностите ни за износ и за увеличаване на производствеността. Съгласни сме и с, с изразените тук притеснения. Вярно е наистина, че към настоящият момент има сериозен недостиг на финансиране и за МСП в много държави членки става все по-трудно да финансират своите дейности по износ. Съществуват различни механизми на национално равнище, има обществени и частни организми, които отпускат кредити за износ, но знаем, че частните търговски банки като цяло постепенно се отеглят от този пазар. А сега какво може да се направи в тази област? По отношение на услугите за подкрепа, предоставянето на, на съвети и информация, започнахме тъй наречените проучвания за определяне на, за картографиране, като целта е до края на изготвянето на първият проект от текст да имаме ясна представа каква е ситуацията в отделните държави членки и във вътрешния пазар като цяло, с цел да видим какви са възможностите за синергия между съществуващите механизми, къде има добре действащи механизми, къде има недостатъци и слабости. По отношение на кредитирането, мога да кажа, че и съществуващите в момента финансови инструменти и инструментите, които се предлагат в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, позволяват финансиране на износната дейност на МСП. Този въпрос е обхванат. Не разполагаме с конкретен инструмент за целта, но финансирането на износната дейност на МСП е обхваната. Може да се разработят специфични портфели, като например гаранции за дългосрочни инвестиции за износ, както има специални, специфични портфели, например по отношение на екологично-инновативните продукти в транспортния сектор, например. Има такива възможности. Ние сме готови да водим разговори с докладчика и да си сътрудничим с него в разглеждане на различните предложени възможности. Приветстваме тази възможност за сътрудничество и ще очакваме с нетърпение доклада. Имаме въпроси по точка 5.2. В рамките на следващата многодишна финансова рамка, в рамките на програмата Косме, която засяга способността и МСП. Там наистина се залага сумата от 2,5 милиарда, от които около 50% засяга става въпрос за средства, които пряко или непряко стигат до МСП. Става въпрос за 25%. А 75% от бюджета ще отиде за мрежата за подпомагане на МСП. Благодаря ви. Благодаря и в заключение дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря и за всички много полезни коментари. Не на последно място и по е, коментара за евентуалната роля на Европейската служба за външна дейност. Това е интересна идея му една как забележка. Господин Дартмаут, и аз не харесвам Лисабонския договор, и аз не съм гласувал за него, но той вече е в сила и ние трябва да го уважаваме. Съгласно този договор, европейските институции имат изключително и правомощия в областта на търговията. Така че тук не правим нищо неправомерно, по никакъв начин не нарушаваме националните правомощия на държавите членки. Това е една допълнителна дейност, като трябва да помогне и да, допринес, да улесни достъпа до кредитиране на МСП. Няма да принуждаваме нито едно МСП да започва международна дейност, ако няма такива намерения. Целта ни е просто да разработим един инструмент, който може да бъде полезен в случай на нужда. Това, което мога да кажа след тази първа размяна на мнения, мисля, че има добър дух на работа и ще успеем да постигнем добри резултати. Ще очаквам с нетърпение по-нататъчните ни обсъждания и тясното ни сътрудничество с всички вас. Благодаря ви. Благодаря. Следващ предвиждат размяна на мнение по този въпрос, предвидена за 3 септември. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, бих искала да ви информирам, че крайният срок за внасяне на изменения за доклада относно обществените поръчки е 27 юли в 18 часа и повторя доклад за директивата за договори за концесии. За сега не слагаме крайни срокове, защото, както казахме, още не сме напълно сигурни дали трябва да изготвим проекто становище по този въпрос. Решението ще бъде взето през месец септември. А сега бих искал да приветствам с добре дошъл нашият гост от Международната организация на труда. За мен е удоволствие, че ще можем да размени мнения относно текущото състояние на прилагането на трудовите стандарти на МОД. Радвам се, че с нас е господин Каран Къртъс, който е заместник директор на организацията, както и господин Руди Делат, който е директор на Брюкселското бюро на организацията. Юс. В а, международните трудови стандарти се включват в една сложна система на МОД, която предвижда преразглеждане и оценки от независими експерти и от съответните национални органи. Целта е да допринасяме за тези оценки и те са много важни при определено текущо състояние на на условията на труд по света. Целта е да споделим с вас резултатите на независимата комисия от експерти в доста сложни обстоятелства. Това ни дава възможност да имаме много, много ясна представа за постигнатия напред, напредък, дори и в случаите, когато е нуж, са нужни още много усилия. В това отношение Нашият офис допринася за прилагането на практика на добрите стандарти. Днес значи, ще се спомня някои сериозни на някои въпроси, свързани с прилагането на трудови стандарти в някои държави членки, както и подкрепата на МОД за подобряване на прилагането. Свободната търговия с Колумбия предвижда прилагането на трудовите стандарти на законно равнище и на практика. Забелязваме, че има редица стъпки напред за приемане на Конвенцията за свободно събиране. Конвенцията през 2011 година подчертава, е че, е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за борба срещу насилието и безнаказаността, да се засили възможността за свободно събиране и да се засилят трудовите проверки. Трябва да се засили и инспектората по трудовите условия, съответния орган, който трябва да докладва на МОД. В него в момента има голям брой висящи жалби. Обществената прокуратура също така започнала редица дела за нарушаване на основните критерии като за момента те са 450 през 2011 година. Това показва усилията за борба срещу безнаказаността. Едновременно с това ние подкрепяме, продължаваме да подкрепяме синдикатите и се надяваме, че усилите ни ще доведат до намаляване на силито срещу тях. Има план за действие на САЩ и той ще бъде приложен от МОД, за да се увеличат възможностите на националните органи да спазят международните трудови стандарти, особено по отношение на колективните трудови договори. Има и конкретни цели за засилване на мерките за защита, включително и чрез кампании за осведомяване на обществеността, полицейска дейност и участие на прокуратурата в установяване на, на случаи на нарушаване на стандартите, засилване възможност на държавата администрация и засилване на възможностите на инспектората по труда да идентифицират случаи на злоупотреба. Има редица оплаквания, идващи от а, региона на Латинска Америка, често поради липса на възможност социален диалог, да доведат до мерки за поправяне на ситуацията. Редица от държавите членки в региона се вдъхновяват от примера в Колумбия и се опитват да приложат механизми за разрешаване на трудови спорове. Водят се в момента преговори с правителството на Перу в, в тази насока. Случаят в, в Филипините показва как цялостният надзора не само от комисията на експертите, но и чрез Тристаният комитет и комитетът по сътрудничеството може да засили възможности за сътрудничество с правителството, включително и чрез триодишната програма за сътрудничество с МОД участват Министерството на труда, на вътрешните работи, на правосъдието, както и служители на полицейските служби в Филипините. Първото знаково дело, свързано с убийство на виден представител на синдикат в Филипините, ясно показва, че подобни престъпления ще бъдат наказвани за бъдеще. Има проблеми в Мянмар по отношение на колективните трудови договори и се започват, да подават първи знаци по подобряване на ситуацията. Както знаете, през ноември МОК преразглежда санкциите по отношение на Мянмар и санкциите по отношение, както и напредък, постигнат за преустановяване всички практики по принудителен труд. органите за надзор продължават да работят в, усили усилия за налагане на натиск на Пакистан за спазване на международните стандарти. През 2010 година въпросите, свързани с труда, бяха предоставени на местните власти, което доведе до липса на социален диалог на национално равнище. В крайна сметка се стигна до, до приемане на нов документ по отношение на трудовите стандарти, но продължава да има сериозно разминаване между законовите разпоредби и реалното предлагане на трудовите стандарти. За нещастие, нашите инспекции показват, че се увеличава детският труд поради бедността в региона. Също така има все повече данни за, участв... за използване на деца във военните конфликти. На експертната група се притеснява за големия бой деца на възраст, които в училищна възраст, които не посещават училище. Международната програма за, премахване на детския труд прилага на, на практика проект, финансиран от Европейския съюз за подпомагане на прилагане на националната програма за премахване на най-тежките форми на детски труд и рехабилитация на жертвите на тези практики. По отношение на Грузия също се работи за, за подобряване на националното законодателство и привеждането на съответствие с международните стандарти. Правителството а, твърди, че е направило две съществени промени. Освен това, МОД подпомага правителството и социалните партньори за създаването на механизъм за по-бързо разрешаване на проблеми, свързани с трудовото право. Има и план за действие за борба срещу трафика на хора през 2009 2010 година, но също има проблеми с факта, че инспекторът по труда е забранен. Има проблеми и с детския труд и прилагането тяло. Трудовият те инспекции са жизненно важни за гарантиране върховенството на закона. Всички държави членки на ЕС го признават, показват своят ангажимент и а, са готови да засилят ролята на тези органи. Инспектората подхода също така допринася за увеличаване на осведомеността, събиране на данни за специ... най-уязвимите сектори и а, части от населението и изготвяне на съответните мерки за поправяне ситуацията. Ето защо трябва да се подпомага създаването на а, инспекторатите, трениране на персонала и обучението им, за да могат да прилагат международните стандарти. Послушили сме се върху детския труд в някои сектори, като например този на памука и на какаото. По отношение работим по отношение на Афганистан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В по-голямата част от тези държави детският труд при брането на памук е забранено по закон, но е практика, която продължава. МОД предостави техническа помощ на някои централно централноазиатски държави от 2005 година насам. Узбекистан е особено наблюдавана държава. Беше взето решение под отношение на тази държава. Синдикалните синдикатите и другите НПО в тази държава показва, че има голям брой деца работещи при брането на памука и че държавата на практика подкрепа тази практика. До момента правителството не е отговорило на, на искането ни за изпращане на мисия, която да направи оценка на ситуацията с детския труд на място. Въпросът не беше засегнат и на последната конференция на МОД по ради факта, че още няма прилагане на тази конвенция в Узбекистан. Ето защо решихме, че е изключително важно да продължим да разглеждаме тази конвенция тази година с нов мандат през декември за срещата на комисията. Това е свързано и с редица държави, включително Беларус, Колумбия, Гватемала, за които в момента има и, както и за Миянмар и Пакистан, такава молба от страна на комисията. В Код Дивуар и Гана също има наблюдение. изчисление за 1,7 милиона работещи деца в плантациите за какао и с план за действие е, в едната държава, а пък в Гана има също мерки, които се осъществяват в какавата индустрия от 2006 година. Гана през тази програма започна дейности за повишаване на информираността е, за какаовия сектор, като имаше една пилотна схема, която да подпомогне прихода на селските стопани в тази област. Training activities.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 Thanks a lot, uh, Ms. Curtis. Uh, we had a... Благодаря много, госпожо. Наистина много факти и цифри ни изброихте. Вероятно ще е възможно да ни предоставите вашата реч, за да може да я разпространим към нашите членове. Ще сме изключително благодарни. Имаме четири желаящи да се изкажат. Първият е господин Гудаш. Благодаря. Благодаря, господин председател. Като докладчик за ЕСА Узбекистан, вътрешния, външния протокол, разбира се, се вълнувам а, от посочената от вас тема. Първият ми въпрос. Интересуваме. Има ли реален напредък в преговорите с Узбекистан за приемането на мисия за техническа помощ през 2012 за а, събирането на реколтата от памук. Какво е а, впечатлението ви, ако с, дали ще се приеме такава мисия до края на юли, с оглед на крайния срок, който вие сте посочили? Бих искал също така да науча дали Европейската комисия прави нещо повече от това да улеснява диалога между вашата делегация и узбекистанското правителство с оглед натиск върху властите да приемат тази мисия, защото в последното заседание, което, когато обсъждахме тази тема с Узбекистан, беше обяснено, че в Тристранната комисия а, в Женева не е споменато Узбекистан. Така че ви питам директно. Възможно ли това да означава, че Международната организация по труда вече не се вълнува от прилагането в тази държава? Няколко държави споменахте, в които смятате, че се нарушават правата на децата, така че бих ви помолил за списък с държавите, освен освен Узбекистан, където се нарушават правата на децата с използването на принудителен труд. И накрая бих искал да се обърна към няколкото колеги в, още в комисията, които са в заседанието, за да им кажа, че за съжаление, ако узбекистанското правителство не приеме мисията на МОД, така както беше обсъдено, прието в междиния доклад и в пленарна сесия. Ще трябва в края, до края на тази година да действаме. Няма как да изчакаме още една реколта да се събере, още едно а, обещание, че ще се приеме мисия следващата година. Така че моето предложение за комисията ни е да а, научим моментално след а, лятото да намерим добра програма, според която да не дадем съгласието си за протокола. Това е предложението ми за вас. Надявам се, че сте съгласни с мен. И ще намерим най-доброто решение в този случай. Но нека се надяваме, че няма да се стигне до това. Затова аз е, все още се надявам, че ще при... се... бъде прията мисията преди събирането на реколтата. Господин Мърфи е следващ в нашия списък. Благодаря. Благодаря много за направеното представяне. Имам три групи въпроси. На първо място Узбекистан, следствие на казаното от Джордж. Разбирам, че имаше преговори, е имало преговори за много техническа мисия в Узбекистан ако действително така може да дадете малко повече подробности, кога ще пътува мисията, това е важно според мен да се отиде в края на сезона за събиране на памука, за да има свободен достъп. Ако е техническа помощ като мисия, как ще може да се припознае, очертае това, което се упражнява върху гражданското общество. Също, имате ли информация за използването на детски труд в производството на памук извън събирането на реколтата, например при засаждането? Аз научих такава информация, дали имате вие такива данни. и на второ място, Централна Азия, Казахстан, има ли други наблюдения, които извършвате там? Защото явно има голям спад, връщане назад в спазването на правата изобщо. Случва се в реалността, но има и правна форма. Дали сте наясно с измененията на 17 февруари тази година в Трудовия кодекс? Дали това влияе на правото за обединяване, за правото на стачки, намаляването на правата на бременните и също така уволняването на предвождащите, водещите синдикатите по време на стачни действия дали а, сте запознати с въпроса за спазването на максималното работно време, максималния брой часове работни. Благодаря ви предварително. Благодаря много. Господин Дал. Благодаря, господин председател. На първо място а, поздравление за чудесната работа на МОД за борбата с детския труд. Може би с това трябва да започна на първо място. Бих искал да се обърна към мод за един въпрос, който се отразява от английските вестници. Испански синдикат е подал, мисля, към Европейския съд или Европейския съд на правата на човека, не съм сигурен, че ако някой се разболее по време на отпуска болнични да се добави към броя на дните за отпуска. Normally given for unemployment in Spain as a whole is nearly 25%. Не знам дали знаете, но младежката безработица в Испания е над 54%. И това е една загриженост, изразена от хората, че макар въпреки прилагането на такава а, разпоредба, не е с а, негативен ефект, то тя би се отразила евентуално на готовността на работодателите да наемат. И така, а, ние не говорим за правилата за немане в Обединеното кралство или някъде другаде в Европа, но а, искам да ви попитам конкретно. А, вашата организация подкрепи ли а, тази моба от страна на Испанския синдикат ясно или а, не е толкова силно изразено? Принципите подкрепите ли в та, а, това подадено заявление и Съгласни ли сте, че това би могло да има ефект върху готовността на работодателите да наемат, особено в условията на такава висока безработица, както е в Испания? Споделяте ли и че подобно гледище има смисъл и правили сте каквато и е да била оценка във вашата организация за възможните въздействия? Смятам, че моите въпроси са ясни и ще се радвам на отговори. Благодаря. Остават ни десетина, 15 максимум минути. Трябва да сме максимално кратки. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда изключително кратък, щом така желаете. Благодаря за доклада и аз от своя страна искам да допренеса и смятам, че трябва да се направи нещо повече за а, начина на действие в Узбекистан, времето, графика за евентуалната мисия на място, също така достъпа на гражданските организации, на неправителствените организации, които ще се срещ... с които ще се срещнете, има ли информация, също така каква е историята от страна на властите в Узбекистан, какво казват те? Те отричат проблема, или смятат, че работят по него и имат малко повече, нужда от малко повече време, или или смята, че това са спекулации и случаи измислени от международните медии и защо как обосновават, как се защитават с, за това, което се случва там. На второ място по Узбекистан да се върна а, към това, което каза господин Кутес. Не смятам, че е добра идея да се бърза за пленарна сесия. Доколкото имаме вод, който предстои в пленарна сесия, имаме възможност за преговори, възможност за евентуално подобряване на ситуацията на място. Веднъж, щом гласуваме и ако това е негативно а, гласуване, нямаме никакво влияние. Тоест имаме поне със сигурност много по-малко влияние върху това, което се случва в Узбекистан. Така че бих проявил а, бдителност. Така или иначе вече а, не е приятна ситуацията да не бързаме към вод. И накрая Имаме много малко време, но наистина би ми било полезно да кажете нещо повече за а, детския труд в Индия. Е, а, главата за устойчиво развитие е основния блокаж. Много е трудно да се преговаря по нея с индийските партньори, така че предложение от ваша страна биха били добре дошли. Благодаря много. И аз, а, казва да добавя два въпроса. На първо място, вероятно знаете, че парламентът прие резолюция по Колумбия и Перу с а, искане за пътна карта за защита на трудовите права, човешките права. Явно правителството на Колумбия има готовност да представи такава а, пътна карта, дали вашата организация би била да съдейства за мониторинга на тази пътна карта? И на второ място, от една година е, се прилага споразумението с Южна Корея. Разбира се, имаме там някои изисквания за лошите стандарти на труд, но имате ли информация за ситуацията? Разбира се, че Сигурно имате информация за ситуацията като цяло, но дали се е подобрила тя във връзка с споразумението, търговското споразумение. И така, може би първо комисията трябва да коментира Благодаря, че ми предоставихте думата. По Узбекистан чух директен въпрос. Сега вече се чува. Мога да потвърдя, че имаме подобен повод в нашия диалог с Узбекистан а, с подкрепата на а, МОД и смятам, че това е ключов въпрос. По Корея мога да ви предоставя доклад съвсем скорошен. Имахме среща миналата седмица и то първоначална, първоначална среща по въпросите за устойчивото развитие, главата в тези а, преговори мина много добре и смятам, че това е добър а, старт на преговорите в това отношение. Какво друго казахме? По испанския въпрос смятам, че трябва да ви прехвърля към Генерална дирекция за етост. Мисля, че имаше и... Мисля, че нямаше други въпроси, но моля, припомнете ми, ако имаше нещо. Като цяло мога да кажа, че има няколко държави, които бяха споменати от МОД днес и ние ги следим а, а, внимателно и какви ще са резултатите от а, органите за наблюдение, така че. Индийче. Така че да видим какви ще са а, спазаните на общата система за преференциите. Грана дирекция за етост Съвсем кратка бележка. Въпросът повдигнат за работното време в Испания. Това е въпрос за европейските ограничения в работното време, така че не смятам, че е точно тук средата, в която говорим за търговските взаимоотношения, търговска политика, то не смятам, че това е мястото за този въпрос. Не комисията определя кой въпрос тук трябва да се обсъжда и кой не. Това е преценка на нашата комисия. Ако вие изобщо имате уважение към нашата комисия, трябва да уважите нашето желание да повдигнем въпрос. Просто да, зададах една серия от въпроси съвсем учтиво за, по въпроси, които интересуват моите избиратели. Така че бих се радвала, ако има във вашия отговор да има а, някакъв смисъл, така че вероятно бихте могли да направите да, а, труда а, да ми отговорите. Ако не може да ми отговорите сега, ако може писменно председателят. Да, вероятно бихме могли да имаме двустранен отговор на този въпрос, а сега давам думата на представителя на Мото. Благодаря, господин председател. Наистина ще се опитаме да отговорим на всички въпроси, които бяха зададени. Първо някои общи коментари и след това ще дам думата на Дибери Шикеш, който отговаря за а, тази тема в нашия екип. Тя също отговаря и за организацията на мисията, но още веднъж искам да повторя, че фактът, че Узбекистан не е включен като тема в Международната конференция тази година, няма нищо общо с прилагането на конвенцията в Узбекистан. Това по никакъв начин не би трябвало, по никакъв начин да се вижда като а, отражение на а, някакво становище от страна на МОД, че няма вече проблем в Узбекистан. Има други държави, които също са в подобна ситуация и разбира се, те трябва да подават доклад тази година, така че вероятно обсъждането ще се проведе през следващата година на конференцията. Също така бих искала да кажа, че по отношение на наблюдаването на а, Пътната карта в Колумбия. МОД участва в миналото, предоставя информация е, във връзка с е, пътната карта на Съединените щати и техните споразумения, но е, сега вече тази, това лято, тази есен ще започне тази изключително важна програма в Колумбия на място и ще имаме редица международни експерти, които ще посетят и ще бъдат в Колумбия а, през следващите три години, така че мисля, че ще сме от полза. Южна Корея. Имахме а, малко информация от комисията за наскорошни срещи. Аз също бих задала въпрос доколко социалните партньори участват в а, обсъжданите, защото последния път, когато посетих държавата, като че ли социалните партньори нямаха голяма готовност да се включат в процеса, така че не можехме да използваме споразумението за свободна търговия, за да се разпространят, насърчат тези стандарти. Продължават да съществуват въпросите с основните въпроси, е, основните стандарти е, за труда. Е, нямаме спаз... присъединяване към много конвенции, включително правото за обединение и други. Продължаваме да наблюдаваме. Продължаваме да наблюдаваме с Комисията за свободата за обединяване продължаваме. Не съм събравила въпроса за Испания, но първо да чуем колегата. Ще бъда максимално бърза през, този, през тази сложна тема. Много въпроси бяха зададени, но проблеми с техническата мисия. Това, което се случи през последните две срещи искахме от правителството да приеме мисия, но те ясно казаха, че не могат да приемат. С известна помощ от комисията, те казаха, че ще поканят а, МОД в Ташкент през май. Отидохме там, посетихме, аз бях там, комисията също участва и стана ясно по време на тази мисия, че няма да приемат а, тристранна а, мисия на високо ниво, но биха приели мисия от МОД с допълнителна а, техническа а, помощ посещение и това ще бъде най-вероятно обсъдено на конференцията през юни. Заключението беше от това, което получихме като информация, че те биха приели а, мисия от страна на МОД, от кабинета на МОД и след това евентуално а, допълнителна тристранна среща или семинар. В началото те казаха през юни, че ще имат готовност да поканят мод за такава мисия, но трябва да призная, че към края на конференцията казаха, че техническата помощ за тях основа, а, означава много повече, изграждане капацитет, увеличаване на информираността за трудовите инспектори и така нататък. И те имат много добра мониторингова система с работни групи в различните директорати. Ние казахме чудесно можем да направим всичко това и също така да съдействаме за проектите на а, измененията в трудовия кодекс. Но тъй като това не беше а, е, обсъждано през юни, те мислиха, че по този начин ще се избегне раз... разглеждането на е, този случай, но експертите ще продължат да го правят през ноември и декември. И така отговор се чакаше до средата на юли. Продължават преговорите, ще имаме заседание с тях. Но съвсем честно казано, срещата през юли беше насрочена за модалността на техническата мисия. Някой попита дали тази мисия ще има достъп до каквото и да било. Не сме стигнали до там, все още обсъждаме кога би се провела такава мисия. А, още нещо и ще се повторя съвсем бързо. Срещахме срещнахме се с а, ЮНИЦЕФ. Те са УНИЦЕФ, те са посещавали Ташкент. Те бяха много песимистично настроени и казаха, че тази година дори семената са посяти един месец по-рано, за да може събирането да реколта да бъде наистина през един месец по-рано, така че дори а, да може да има мисия, то това трябва да се случи колкото може по-рано. Продължават преговорите, опитваме се да направим каквото можем, наистина полагаме усилия, но виждате. И така, имаше още един въпрос. Какво казва, как се реагира правителството на всички тези информации? Те казват, че няма такова нещо, че имат много високи ам, нива на образование, децата ходят на училище и това се случва последователно през последните 20 години, така че няма въпрос, няма никакъв проблем. И така или иначе, те имат своя система на наблюдение и мониторинг. И също така беше попи, питано дали те смятат, че има някаква целево отношение към тях. Да, действително е така. Мисля, че с това отговорих на въпросите. Благодаря много. Мисля, че нямаше как да се а, отговори и реши всеки един проблем, но нямаме време, така че вероятно двустранно може да се проведат разговори с двустранно предоставяне на информация и така. А, дами и господа, пожелавам ви хубава лятна вакансия, да освежите ума си и ще се видим отново на 3 септември в 3 часа. Благодаря ви много.